Good afternoon, dear colleagues. Добър ден, колеги. Радвам се отново да ви видя тук. Нека да започнем нашето заседание. Първо, приемане на дневния ред. Ако можем да я приемем, без възражения, да, благодаря ви. Сега преминаваме към съобщение на председателството. Първата информация е относно езиковия режим на превода. С изключение на малтийски, финландски и хърватски, можете да слушате и да се сказвате на всички езици. Второ. Доклад за, а, на нашата комисия относно а, посещения в Виена от 7 до 9 май 2018 година. Може да се запознаете с а, доклада от това посещение а, сред а, минути, а, документите, които сме качели и протокола. Става второ, следващо съобщение. Тристранни срещи. Директивата за баланса между личния и професионалния живот. Докладчик е господин Каса. На 12 септември в Страсбург се състоя тристранната среща и тя премина в един градивен дух, като всички са законодатели изразиха желанието си и волята си а, да постигнат компромис относно това толкова важно досие за живота на милиони европейски граждани, което е важна част от социалния стълб. На 8 октомври ще се състои следващата тристранна среща. Преминаваме към трета точка, а именно приемане на протокола, протоколите от заседанието на 6 септември 2018 година. Има ли възражения или някакви допълнения? Ако няма, считаме протокола за прият. С което преминаваме постепенно към проекто становище, което е предвидено в дневния ред, но трябва да изчакаме госпожа Йонгириус, която е докладчик. След това ще е, продължим, след като тя пристигне. Благодаря ви.

So, we'll continue. Uh... Нека да продължим, колеги. Става въпрос за проекто становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета относно общи разпоредби за Фонда за регионално развитие, Социалния фонд плюс, Фонда за териториално сближаване, Фонда за морско дело и рибарство, както и Фонда за обежище и миграция, фонда за вътрешна сигурност и управление на границите, както и визови инструменти. Госпожа Юнгериус, имате думата. Да, благодаря ви. Благодаря ви, че ме изчакахте. Опитвам се да... Опитах се да изпробвам сградата дали функционира за хора с увреждания, така че ми отне малко време. Сега, благодаря ви за присъствието и за това, че ми давате и възможност да ви запозная с а, а, моето мнение относно този регламент за общи разпоредби. Тук е обичайно да говорим за европейска солидарност. Аз самата често говоря за европейска солидарност. И това е логично, защото солидарността е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Но време на време ние се питаме какво означава солидарност в наши дни. С други думи, как европейските граждани гледат на солидарността. И тези седем фонда в регламента за общите разпоредби, и вече сте запознали с моята позиция, Та, тези седем фонда са един вид символ на европейската солидарност. Това е израз на общото ни желание да подобрим социалното и економическо сближаване. Затова наистина съм благодарна за предложението на Европейската комисия, защото се надявам, че по този начин с това предложение ще се опитаме да укрепим солидарността в ЕС. Като е цяло предложението предлага намаляване на фрагментализацията на правилата, увеличава се гъвкавостта и се, нужда... се надявам, че по този начин ще се опрости и подобри достъпа до фондовете, което ще рече в крайна сметка и по-добър достъп до по-големи, повече европейски граждани, които непосредствено ще могат да се възползват от тези фондове. Но тук възниква въпроса. Можем ли да направим нещо повече? Сега, има предложение, естествено, аз се питам какво можем да подобрим. През 2014 година председателя на комисията Юнкер обеща на европейските граждани социалното тройно А – което означава, че социалните въпроси ще са приоритет за Европейската програма. За жалост, Европейският стълб, стълб за социални права, един вид като резултат от това социално тройно А, едва споменава, разбира се, предложението за регламента за общи разпоредби CPR – затова в нашата позиция именно ние сме заложили много повече на този принцип, за да може той да гарантира ефективно правата на европейските граждани. С оглед на това се нуждаем именно от много по-стрикно спазване на целите на регламента, а именно работни места и растеж. Именно за всички европейски граждани, да се постигне по-добра по-добро социално сближаване и социалното включване, приобщаване също би следвало да бъде цел и аз съм предложила това в моето предложение. Сега, наред с насърчаването на економическото и социално сближаване, трябва да говорим за сближаване между изток и запад, север и юг. И за целта е необходимо да се увеличи като цяло бюджета за политиката за териториално сближаване или така наречената кохезионна политика. Така че ние предлагаме по-голям бюджет, по-голям дял от общия бюджет, както и за социалния фонд плюс. Това е, разбира се, наложащо. Трябва да се гарантират на, на ниво държави членки и резерви на социално ниво. Бюджетни резерви. Ако сравним предложението на комисията новото с действащия регламент, то ставките за предварително финансиране и а, съфинансиране а, трябва да бъдат по-малки за по-малко развити райони, както и за региони в преход. Предлага се решаване, на проблемите на, на, на ниво държави членки, като например да се увеличи ставката за съфинансиране и предварително финансиране и съответно да се определи прак за онези региони, които най-много се нуждаят от фондовете. Сега, що се отнася до европейското финансиране, комисията предлага по-добро стиковане между европейските фондове и съответно специфичните за страните препоръки. Това означава, че фондовете следва да бъдат разпределени само ако държавите членки са приложили и изпълнили реформите, е, препоръчани в европейския семестър. Но също така трябва да бъдат отчетени, според мен, и проблемите и предизвикателствата, които са идентифицирани в е, съответните отчети, съвместни отчети, социални и така нататък. И ние направихме едно малко изменение, а именно да се отчет, отчитат реалността. Предвидени също така и корективни действия. И това би следвало също да залегне в доклада. Тоест, това са гаранции, както казах, специфичните, специфичните за страните препоръки – а също така и социалния анализ и съвместния доклад за заедостта. По този начин социалните партньори ще бъдат включени в целия процес и държавите членки са съгласни а, с а, подобно предложение. И това е, разбира се, и моето предложение, а именно да се засили ролята на социалните партньори. Надяваме се, че по този начин ще гарантираме по-добър достъп до фондовете, което ще доведе и до по-добро разходване на средствата. Предлагаме намаляване на административната тежест. Надяваме се също така да се всички тези нововведения да доведат до повече солидарност. И разбира се, очаквам да наистина да продължим нашето сътрудничество с колегите, както и с Европейската комисия. Благодаря ви. Сега думата имат докладчиците в сянка господин Согор Чада от НП. Благодаря ви. Кохизионната политика означава много повече инвестиции във всички региони и всички да се включат в процеса. Всички бъдат преобщени от обществото. По този начин Европейския съюз най-добре може да отговори на променещия се свят и предизвикателствата. Предложението на Комисията за новата кохизионна политика а, отчита а, проблемите, ограниченията, например бюджетните съкрещения, Брексит, предлага повече гъвкавост, необходимост за отчетност а, и така нататък. Искам да препетствам много от предложенията на госпожа Йонгериус, именно защото тя залага много повече на социалните цели. А, тя предлага включването на социалните анализи и постигане на баланс между отделните а, видове на финансиране. И разбира се, съфинансирането не би следвало да натварва твърде много държавите членки. В някои области, аз лично смятам, че трябва да продължим дискусиите, що се отнася до внесените изменения. Идеята е да преценим кой е най-добрия начин всъщност целите за социално сближаване, как най-добре да бъдат включени, като например член 4 и за социалния фонд, разбира се, да бъдат прияти минимална ставка на собствено инвестиране, за съфинансиране, а също така се намерят начини за намаляване на предварителното финансиране и това, разбира се, да учите особености на държавите членки и техните нужди. Друга тема, която желая да представя на вашето внимание, това е трансферирането на фондовете, на средствата между отделните фондове. Аз мисля, че не е необходимо структурни, средствата от структурните фондове да бъдат заделени за други цели, но разбира се, а, се надявам да продължим нашето добро сътрудничество с докладчика и другите за докладчици в Сянка по това важно досие. Аз ще е, се изкажа от името на ЕКРМ. Приветстваме предложението. Той е пример за а, отговорността на Европа пред своите е, е, граждани. 87% от е, заинтересованите страни участваха в консултациите, които именно настояваха за по-ясни правила за изпълнение и работа с европейските фондове. Важно е да се увеличи гъвкавостта на тези фондове. Радва ни факта, че имаме предложение, което именно отчита нуждите на държавите членки. Обедена сме, че пете основни политически цели на фондовете са добре балансирани. Докладчик подчертава социалното измерение, както и стълба на социалните права. Желаем да изтъкнем иновациите и тяхната роля, както и интелигентните технологии за трансформацията в Европа, за разработване и тяхното прилагане на местно ниво. Това е всичко от мен. А сега думата има представителя на АЛДЕ Енрике Калве Шамбо. Thank you very much, uh, Много благодаря. Ще започна на английски, ще приключа на испански език, за да мога да ви държа в известна степен будни, ако мога така да кажа. И сега бих е, започнал с благодарност към е, докладчицата Агнес за проектостановището и за общия регламент. И ние споделяме същата цел за европейската политика по сближаване. Моята група подкрепя идеята подобна политика да обхваща всички държави членки и райони, съответно бюджет, който да идва от европейските региони. Както знаете, липсата на сближаване е и економически проблем, не само социален, но искаме да обърнем внимание на социалната част. Но това е също и економически проблем, защото това е изключително важно да се подчертае как изглежда на общество, когато няма сближаване. И предложението за този регламент, разбира се, от голямо политическо значение, защото така се уреждат основните режими и норми за сближаване, включително ЕСФ плюс за следващия 7 годишен период. Както и госпожа Докладчик по, подчерта, това има важен елемент като символ за европейската солидарност, но има и друг политически символ. В крайна сметка, това сближаване социално-економическо е изключително важно и подкрепяме по-социална Европа, именно стълба с социалните права, имайки предвид края на мандата защото ние трябва да се обърнем с, към нашите избиратели, имайки предвид и предстоящите избори. Що се отнася до ставките за финансиране и съфинансиране, внимателно проучих е, предложението, което се прави. Важно е да се поддържа същото ниво на инвестиране с помощта на фондовете. Докладчицата също така предлага да се променят финансовите пакети за различните региони това се извършва в рамките на многогодишната финансова рамка и аз съм за конкретна връзка между политиката за сближаване и останалите аспекти, когато се програмират фондовете по социалните аспекти, микроекономическия дисбаланс следва да се има предвид. Очаквам, разбира се, да продължим работата с колегите по този важен регламент и разбира се, се надявам нашите изменения да бъдат а, разгледани внимателно, защото базата наистина е много добра. И сега ще продължа на испански, защото искам да кажа нещо свързано с а, някои страни, като например моята. Би било добре да се погледне на следното. Естествено, че винаги можем да критикуваме, но трябва да видим какво всъщност можем да направим за подобрение на последващия анализ, анализа след изтичане на програмата и да се измери ефективността. Много е важно да се следва принципа на равнопоставеност при кандидатстването за средства и за финансиране. А, важно е наистина да видим как, какви са резултатите, какво е постигнато, не само в економически, но и в социален аспект. Защото винаги все остават средства, които не са разходени. И ако това се наблюдава системно в определени страни, в определени сектори, области и така нататък, това означава, че има някакъв проблем. Този проблем следва да бъде анализиран и ще се опитам точно тези въпроси под някаква форма да бъдат включени като изменения в предложението. Именно за да се прави такава оценка. Именно какви са резултатите? Видими ли са те в социален аспект, економически аспект? А, разбира се, също и по отношение на първоначалното разходване на средствата, защото става въпрос а, а, за, а, не за политически инструмент, с който да се пъчим, а въпрос, тук става въпрос за пари, които трябва наистина да доведат до нещо. Това е благодаря. Thank you so much. Uh, now... Много благодаря. И сега обединена левица. Заповядайте. Благодаря. Госпожа Боян, много благодаря на докладчицата за проекто становището и моля да извините Нина Карид, нашата докладчица в сянка, която не може да дойде, така че позволете аз да представя нашата позиция на Обедена левица. Наистина подкрепяме акцента, който се поставя на социалната интеграция. Много важно е сближаването, солидарността като основна цел на този регламент. По-късно днес ще водим дебат по политиката, социални политики в нашата двете страни, имайки предвид социалната, социалното маргинализация и въпросите свързани с средствата, които са необходими, трябва да се имат предвид, когато разглеждаме СФЕ плюс с основен акцент върху маргинализацията, която следва да се избегне. Важно е също така да имаме предвид и таблицата с интерес, с резултатите, за да можем наистина да заложим показатели, така че по-добре да можем да анализираме социалния стълб с правата. И отново искам да покажа, че връзките между европейските фондове и европейския семестър и специфичните по държави препоръки не трябва да сочат в друга посока. Всичко трябва да бъде в интерес на работниците. Макроекономическата предварителна условност, която позволява на комисията да суспендира плащанията, не можем да приемем. И накрая по отношение на финансовото измерение на фонда във връзка с Европейската инвестиционна банка и фонда. По този начин наистина се е променял отношението към начина по който се предоставят фондове, но в интерес очакваме следващите дискусии. Благодаря. А сега госпожа Вана Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за нейните пояснение и представеното становище. Съгласна съм с казаното от нея по въпроса за европейската солидарност. Ние също смятаме, че политиката по сближаване като цяло и а, структурните фондове по-специално са важни инструменти за европейска солидарност за регионите, за градовете, срещу социално изключване, борба с а, бедността и така нататък. В различни доклади за а, сближаването, това се оказва всъщност важен инструмент и то във времена на криза и то в специално определени региони. И то за някои региони всъщност е единствения инструмент. Така че кохизионната политика и всички фондове наистина трябва да бъдат запазени като ам, важен инструмент. Искам специално сега да представя въпроси важни за нашата политическа група. Един от тях беше повдигнат, а именно възможностите за пренасочване на средствата в различните член, съгласно член 10, така наречения фонд Юнкер. Ние сме напълно против и събрахме мнозинство за целта, защото смятаме, че това би било намеса, много сериозна намеса в политиката за структурните фондове, защото ако средствата от така наречения фонд Юнкер всъщност с се бъдат пренасочени на там, това е, би било много опасно, защото е, много резултати, които сме постигнали в рамките на кохезионната политика, е, партньорствата, показателите за климатичните изменения, например 20% да бъдат инвестирани в тази посока, те ще бъдат загубени и принципно според нас това е погрешно. По другите въпроси колегите се изказаха, като например ниската ставка за съфинансиране от страна на Европейския съюз. Ние не смятаме, че това е уместно, особено за по-бедни региони или за по-малки организации. Това няма да е възможно изобщо те да кандидатстват и да се възползват от фондовете. Така че по член 106 ние сме направили изменения именно в тази посока. А, така че това не е ново нещо, което сме обсъждали тук, а именно макроекономическите показатели, както и силното обвързване с економическото обвързване. Това са предложения, срещу ние категорично се противопоставяме. Не защото според нас не трябва градовете да бъдат наказвани за това, че е, имат слаба структура или така нататък, или за това, че държавите членки и техните правителства не са се справили с основните цели. В никакъв случай натиска ни бива да бъде върху самите региони, защото това е според нас погрешно. И позволете ми още на два въпроса да се спра, които не бяха повдигнати. Първо, възвръщането към хоризонталните принципи принципа на равнопоставеността и принципа за антидискриминиране. Има а, текстове в преамбюла. А ние смятаме, че а, се нуждаем от повече текст за укрепване на тези хоризонтални принципи, а също така и принципа за правата на човека. А, ние го предлагаме именно като хоризонтален принцип. И вие, госпожо председател, правилно отбелязахте укрепване ролята на социалните партньори в цялата процедура. Ние желаем също така да се упоменат и НПО, неправителствения сектор и съответно ще предложим изменения. Благодаря. Благодаря. Не виждам никой от СПД и НСЕ. Затова на госпожа Шартия ще дам думата на комисията след това и отново на докладчика. Мерси благодаря много, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на Агнес Юнгериус, която направи един много добър доклад, становище от нашата комисия кое, по тема, която а, наистина е в, на която много държим. Благодаря на комисията за важната работа, която свърши. Ние сме комисия по заетостта. Значи всички средства, които могат да се мобилизират днес, за да поддържат а, това хората да са заети, да се подготвят за развитието, което предстои в собствената им работа и професия, всичко това е много важно. Първото, което трябва да ни мобилизира, е, че европейските граждани трябва да са винаги готови за промени, промените, които предстоят в трудовия пазар. И това е най-добрият начин, по който можем да използваме социалните средства, социалните фондове. Просто да ги подготвим хората за това, което предстои като промени. да са готови за трансформацията, която предстои, за да се адаптират към новата заетост. Това е нещо изключително важно. И втората точка, която е много важна, е упростяването. На второ място, е много важно да е, упростим нещата. Но когато говоря за упростяване, имам предвид много сериозно да урежем някои излишества в бюрокрацията, защото на място, там е, където е, работят хората, няма малки големи проекти. Всички проекти са интересни и съответно трябва да осигурим по-голяма достъпност и по-голямо опростяване и най-вече проверките. Нещо, което често чуваме, когато сме а, на място, когато отидем на място, ни обвиняват, че европейските средства престигат едва а, известно време след като е осъществен проекта. А за, сято, за някои НПО за някои малки организации е много трудно да а, финансират изпреварващо тези проекти, да получат аванси за всичко това. Тоест, а, в тази идея има нещо много важно. Това е нещо, което трябва да включим в доклада, защото а, така нямаме възможност за някои проекти и а, може да съществува много добър проект, на място, който няма как да се финансира и не се осъществява. И на последно място искам да говоря за графика. Много често слушам някакви такива речи от типа как всички тези средства ще са достъпни сред, след европейските а, избори и едва ли не се използва като политически довод това. Но не е така. Трябва да обясним ясно, че тези средства, тези фондове имат свой график и трябва да стабилизираме този график сега, ако не, ще генерираме твърде голям но закъснение ще стане 2020, 2021, 2022. Не така показва Европа, че е ефикасна и това, на което аз държа. Във всичките тези фондове, 7, които, за които говорим, е реалната ефикасност на място. Това са четирите точки, на които исках да се спра и колкото и да имаме различни мнения, по, като политически групи. Това са четири елемента, по които съм убедена, че може да се съгласим. И а, съм казала на Агнес и тя познава моя сериозен ангажимент, както и поздравявам ангажимента на комисията. Благодаря, госпожо председател. А сега давам думата на комисията. Госпожа Сукова Тошева, която е изпълняваща заместник председател. Много благодаря. Много ни харесва а, доклада на госпожа Йонгериус и много се радваме, че вашата комисия работи по това а, предложение. Ние сме предложили от страна на комисията една единствена а, разпоредба във връзка с тези норми, правила. Така че ние приветстваме Намерението на законодателите да работят в интерес на всички е, бенефициери. Изключително важно е наистина политиката да отговори на всички потребности. И наистина общия регламент е, отговаря на стълба социални права, такъв е замисъля, замисъла и много се радвам, че се отразява и нашия избор, избор на набор правила, които могат да се прилагат хоризонтално към 7-те фонда – които попадат в тези общо приложими разпоредби и пете общи цели в областта на политиката по социална Европа с съответно изпълняване стълба социални права. Това е един естествен стълб за е, е, инструмент за изпълнение на плана, плюс СФ плюс в социалния контекст. Измененията са насочени към една силна политика на сближаване с укрепен бюджет. Това наистина ще бъде една от водещите теми в хода на изискванията в многогодишната финансова рамка между законодателите и предложения бюджет от комисията, надявам се, реалистично отразява бъдещето на бюджета в светлината на Брексит от една страна и от друга страна желанията на държавите членки да дадат своя принос за бюджета. Освен това, отбелязваме дискусията, която се води по предложението за предварителното финансиране, съд финансирането, както един от съдокладчиците вече каза, наистина тази, е, това намерение за ставката е намерението ни да се запази финансирането такова, каквото е сега. Що се отнася до предварителното финансиране, то отразява реалността за следващия бюджет и мисля, че това са трите основни елемента, които трябва да се разглеждат съвместно, съвместно в хода на общата дискусия между съзаконодателите. За първи път в историята на политиката по сближаване комисията предлага 100 милиарда а, фиксирана сума за социалния фонд, което е много добър сигнал към всички европейски граждани относно политическите приоритети, които комисията предлага сега за бъдещето, именно инвестиране в хората. Освен това има видимост за бюджета, който ще бъде изразходван тази цел инвестиция в хората. Също така е, гъвкавостта във връзка с общо приложимите разпоредби и трансфера между фондове до 5%, което позволява на държавите членки, които искат да отидат отвъд е, е, заделените суми за Европейския социален фонд и да добавят тези допълнителни 5%, което е възможност за фонда сближаване за всички. Освен това, радвам се за навременното приемане на регламент като намерение, защото действително преди изборите, надявам се следващата година, това ще даде много голяма яснота и информация на бъдещите ползватели за фондовете. Държавите членки ще имат възможност да подготвят на време своите програми на първо място, да водят преговорите с комисията, да приемат ставките преди програмния период. Това е изключително важно, защото винаги започваме с добри намерения, ранно приемане на регламентите и след това в крайна сметка да не се стигне до няколко дни преди началото на програмата. Много е важно да се избегне подобна хипотеза за следващия програмен период, така че всички заинтересовани страни нека са готови на време, за да спазим старта и началото. Благодаря ви. Ние очакваме всички дискусии по общо приложимите разпоредби и всички аспекти, които разисквате вие. Благодаря. Председателката, сега думата има докладчика. Да, само няколко думи. Благодаря. Благодаря за всичко казано от моите колеги до сега и разбира се, аз очаквам предложенията, които ще постъпят. Мисля, че вие също така ще споменете и е, сроковете. Измененията трябва да бъдат направени до края на тази седмица, но в отговор само на вие, е, онова, което казахте от името на комисията, накрая позволете да отговоря. Наистина много голям интерес проявявам и аз към яснотата относно новите разпоредби, норми в регламента. Във всички области това е в интерес на държавите членки, разбира се. Това е много важно, за да се започне работа по проектите преди следващите избори. Наистина това е много важно. Това са проекти, които не се правят тук, а би трябвало да бъдат замислени в различните държави членки с участието на различни партньори в техен интерес е наистина да се опитваме да стигнем до края на това досие в максимално кратък срок. Но чувам от всички страни, че има интерес наистина дебата да бъде задълбочен. Очаквам с интерес следващия кръг дискусии по това досие. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви много. Както вече бе казано, срокът за измененията е 28 септември 2018 година на обяд. би трябвало да продължим нататък със следващата тема – създаване на програмата Европейски корпус за солидарност. Дали е, докладчика е тук? Чудесно. И сега ще дам думата на госпожа Клун. Съповядайте. Е... Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да подкрепя тази инициатива. С това ще започна. Това е според мен една отлична инициатива на комисията за младите и защо за общностите, така че е, гражданите да могат да предприемат дейности, свързани с солидарност и да се ангажират и да извършват дейности навсякъде в Европа. А, та, тук става въпрос е, един а, успех в това да се подкрепят а, уязвимите а, групи от обществото. И а, тук се радваме, че фокусът остава върху ангажирането на общностите и с разширяването на възможностите на младите хора да изразят своята солидарност и това води до а, прехвърляеми умения за пазара на труда, и концентрацията тук винаги е била да се предоставят на младите възможности да отидат в тези общности, да извършват различните дейности, които са в полза на градовете, селата, общностите и в същото време да развиват своите езикови и други междучовешки умения. Тези стажове, които се предвиждат тук, не са с цел да се замества някаква заетост. Това искам да подчертая. Говорим и за платформа, в която може по-лесно да се търси и да се намират подходящи кандидати, така че ние апелираме за по-добра дефиниция за стажове, да има по-добро обучение, по-добра административна подкрепа, вземайки преди всички принципи в а, а, рамката за качество. По-рано комисията беше казала, че тази рамка за качеството е приоритет, но а, ми се иска отново да се повтори и смятам, че всяк, всеки стаж обучение, което се предоставя в рамките на тази програма трябва да отговаря на тези принципи, бюджета, това беше спорен въпрос миналия път. Мисля, че това трябва да е максимално достъпно за трите стълба на програмата и да се разпространява с оглед на демонстрираните нужди. И така че аз чакам с нетърпение търпение, работа си по-нататък с докладчиците в сянка. Знам, че имахме много плодотворни дискусии и по-рано и сега нямаме търпение да установим тази а, програма за солидарност а, и смятам, че ще продължат в този дух дискусиите ни. А, госпожа Ингериус от името на социалистите и думи демократите at Safatem at this moment, but he asked me to uh, Колегата Барандо явно вече е в Брюксел, но не успява да стигне до тук и ме помоли да изчета неговото послание. Той иска да започне с благодарности към госпожа Клюне, докладчицата, за нейното предложение. Много от нейните идеи вървят в същата посока, в която нашата комисия вече предложи преди няколко месеца, когато говорихме за правното основание за Европейския корпус за солидарност. И това ще продължи до края на а, тази многогодишна финансова рамка а, 2021. Мисля, че и много колеги ще си спомнят, че предположение, че Брандо беше докладчик на становището от Емпъл и благодарение на докладчица Сянка и настоящия докладчик госпожа Клюне успя да постигне до положителен резултат, въпреки трудните взаимоотношения с, и различия с Комисията по култура и съвета. Той се радва, че госпожа Клюне отговаря за този е, фал. Тя вече а, е, познава много добре текста, целият текст, всичките му подробности, всички технически елементи, тъй като тя участва в дебатите по-рано и той е убеден, че тя ще а, е, успее да си сътрудничи с всички по един отличен начин, както вече е видяла и сме видели всички в предишния период. Колегата вярва, че основното послание, което проистича от това становище е следното, че Европейския корпус за солидарност трябва да е средство, в който се, посредством който се предоставят качествени предложения, благодарение на който има ясни ползи за всички хора, които живеят в Европа и могат да използват възможността да работят с другите, за да постигнат нещо положително. Това трябва да бъде една а, програма с високо качество и той е убеден, че подкрепата на всички предложения, които вървят в посока на подобряване на тази програма в а, тази посока ще получат неговата подкрепа и а, подкрепата на нашата комисия. Благодаря още веднъж и а, успех в работата от тук нататък. Аз съм докладчик Сянка а, от ЕКАРЕ а, и ще говоря на словашки, затова служете си а, слушалките. Много ви благодаря. Искам да благодаря докладчицата за работата до тук подкрепям много елементи в нейното становище. Внесла съм някои изменения, които обхващат две важни теми за мен. Първо, би следвало да обърнем внимание на това. Всички дейности в Корпуса за солидарност да обхващат всички хора, да са достъпни за всички, както за младите, така и за хора с здравни проблеми. Защото въпреки многобройните програми има много младежи с увреждания, които не могат да участват в тези програми. Пример. Инициативата за безплатните интерел карти за младежи в Европа. Подобен абонамент могат да получат или за него могат да кандидатстват всички младежи, навършили пълнолетие. Това, което аз предлагам е всъщност да бъдат обхванати и младежите с увреждания защото, например, те се нуждаят от малко по-специфични грижи, като асистенти при пътуване и, а, разбира се, инфраструктура, за да могат те да пътуват и така нататък. Не бива да изключваме тези младежи. Те би следвало също да могат да участват в този проект. Колегите ме увериха, че и тази група младежи са включени, но след като програмата беше предложена, аз се обърнах към комисаря Наврачи, за да попитам колко а, от тези младежи са а, участвали и са се възползвали от тази програма. Те не знаеха, но към момента може да се каже, че от 15 000 младежи, които са имали подобен абонамент, само 27 15 000 младежи и 27 младежи с увреждания само са имали такъв абонамент. Така че разликата е много голяма. Затова аз продължавам с моите предложения и с моята инициатива, а, за да може този проект наистина да продължи, а, младежите да бъдат по-добре информирани, а именно най-вече младежи с увреждания, също да се включат по-активно в подобни проекти. Това беше конкретен пример, с, с който исках да покажа, че ние може да имаме добри намерения, обаче не обхващаме всички хора, както в случая младежи с увреждания. Така че наистина трябва да бъдем внимателни, когато правим нашите програми. Затова в рамките на този проект внесох именно тези изменения като специфика за хората, младите хора с увреждания. И а, вторият елемент, който е важен според мен, е всъщност доказването и валидирането на умения и знания, придобити по време на дейност в социалния корпус. И това би следвало да бъде документирано и да служи като документ официален. Благодаря ви. So, and we'll move to the... И сега преминаваме към Алде. Uh, for the moment there is nobody, so... Uh... Не виждам никой от Алде. Затова Госпожа Болан, заповядайте отговор. Благодаря отново. Благодаря на докладчика за нейното становище. Има обаче редица програмни, проблематични елементи, включително включвайки сектора на с, с заплащане така рискуваме да подведем младите. И е, наистина последното нещо, от което имат нужда младите, е още една програма, която да позволява на хора с недобри намерения да се възползват от тях. Определенията на работа съществуват. Е, уточнено е, че това е платена дейност. Е, трябва да има ясна разлика между доброволчество и а, търсене на работа. Наистина не е нужно да се прилива тук от а, пусто в празно, а, като се използва с социалния фонд. Така че ще, да е много по-добре да се с, подобри а, съществуващата програма за доброволчество, която съществува в Еразъм Плюс, отколкото да се създава нещо ново така или иначе трябва да се поддържа ясно определението за доброволчество, младите да имат достатъчно достъп за, до добри варианти за доброволчество, които не заменят, не подменят тяхната необходимост и възможност за заетост, но съм убедена, че с госпожа Клун ще бдим за всичко това. А сега зелените, госпожа Ламберт. Съжалявам, че пропуснах въведението, но а, за нас казаното току-що за разнообразието и многообразието с, са важни елементи. А, щом има отделна програма, то тя трябва действително да е достъпна за всички, за максимално широк диапазон от хора и е, измерението свързано с социалното включване беше много важно за нас и сме съгласни с това, което беше казано, че е, не би следвало тук да става въпрос за някакъв заместител на поятената заетост, а просто е, да има ясна разлика. А накрая за бюджета. Мисля, че всички в комисията го говорихме. Не може да се взимат средства от а, посоки, в които има изключително силна нужда от тях и да се насочват тук, а, но се надявам, че по този начин ще можем да се намесим където трябва и така а, ще работим с докладчицата по тази тема. От EFDD и ЕНФ е е не виждам никой, затова госпожа Шойдрова заповядайте. Благодаря, колеги. А, нека да кажа няколко думи, защото аз съм докладчик по тази тема в водещата комисия по култура. Ние за сега нямаме обратна връзка за някакви анализи по съществяването. Това би било много полезно за нас. Все пак обаче ви благодаря за становището на госпожа Клюн. Много добро е то. Оценявам високо а, това, че сте се концентрирали върху компетентностите на ЕМПО. Наистина важно е а, работните места и стажовете да бъдат висококачествени и да не са само в услуга на индивидите, да има значение за общностите. Благодаря ви много за това и особено ценя това, че госпожа Клун е включил идеята за посланиците. Много е важно да се увеличи видимостта и достъпността, както също беше казано и от колегата Житняцка. Ако искаме да удовлетворим амбициите на, на нашите 3500 позиции. Това би била една много сериозна цел. За това нашите идеи включват агенциите да се превръщат в посланици на тези идеи и да разпространяват програмата. Разбирам, че професионалното изследване е много важно за комисията ЕМПО, за това имам намерение да спазя тази молба от друга страна обаче, настоявам а, доброволчеството да остане основната дейност за Европейския корпус за солидарност. Все пак нужни са някакви преразпределения на бюджета, но те трябва да са достатъчно разумни, за да позволяват нужната гъвкавост и ефикасност. Така че ще предложа такова преразпределение. В комисията КУЛТ вече съм предложила проекта доклада, освен увеличаването на видимостта на програмата и разпределяне на бюджета, и редица изменения, които ще способстват Корпуса за солидарност да вдъхновява а, своите членове и участници в по-дългосрочен план. Искам да видя по-голямо участие на заинтересованите страни, включване на различни качествени позиции и също така определение на солидарност отново, защото по време на преговорите в триалога включихме определение на солидарност. Ще представя проекто доклада в Култ на 10 октомври. Чакам с нетърпение сътрудничеството с колегите от МПО, тъй като имаме едни и същи цели да подобрим обстоятелствата за младите. Благодаря. А сега комисията, господин Франц. Здравейте. Искам да се присъединя към това, което госпожа Шадрова току-що каза, а именно специфичните обстоятелства, в които се намираме. Преговорите по настоящия програмен период току-що при включиха през лятото. Публикувана е поканата, може да намерите на интернет страницата, но нямаме а, проекти, които да са одобрени. Това ще се случи евентуално а, в следващата година и тогава ще почнат и осъществяванията на проектите. Споразуменията, които са постигнати по време на преговорите, с някои малки изключения за тези, които в последния момент е, бяха довършени, са готови. Част от коментарите на докладчицата в комисията МПО са свързани с съветите от правната служба, ние прехвърлихме голяма част от а, определенията в частта дейности, тъй като те не са точно определения, те просто обясняват модалността на самите дейности. Например, компонента обучение в а, стажовете и а, работните позиции лесно може да се намери в член 8. Също така, при предложенията за бюджета и определенето на цели от 350 хиляди души, които ще бъдат целени с тази програма и съответните 126 милиона евро, които са свързани с това, Глава трета на предложението, без значение дали дявате 90% и 10% за е, съответно доброволчество и стажове и е, заетост. е, искам да припомня, че все пак това не беше предложение е, с идея да има обслужване на едно гише за младите, които търсят Е, доброволчество или заетост. Имаше три е, няколко принципа, свързани с високо качество и включване. И ние стъпваме на една друга служба, която има своята история. Повече от 30% млади. И тук не става въпрос само за млади, които имат някакви увреждания, но са млади, които не могат да участват в дейности заради социално-економическия си а, происход или това, че са отдалечени или други. А, така че а, имаме тази идея в Европейския корпус за солидарност а, да се включат целенасочени действия и финансиране, за да може да обхване тези млади и се надяваме че това ще доведе до още по-голямо участие на младите с няколко възможности, особено тези с специални нужди. И така ще можем да кажем, че Европейския корпус за солидарност е за всички. Иска ли докладчица да каже няколко думи накрая? Да, благодаря ви съвсем накратко. Първо искам да благодаря на, за всички изказвания. Радвам се, че имаме все пак е, една обща основа, около която сме обединени, върху която можем а, да работим и очаквам последните изменения, които ще могат да бъдат внесени до края на седмицата. Очакваме измененията също така и Комисията по култура и разбира се и реакцията на Комисията, така че а, надявам се, че всички ще имаме, ще постигнем съвместно положителни резултати, от които Комисията да се възползва. Благодаря. Okay, uh, just, uh, maybe one remark, uh, the... Ако позволите да допълня, 10 октомври би следвало да е крайния срок за изменения. Съгласни ли сте? Да, благодаря. Сега ще трябва да изчакаме няколко минути, за да продължим с шеста точка от нашия дневен ред.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

So, dear colleagues, uh... Колеги, аз предлагам да продължим с нашата работа. Докладчика по следващото досие пристигна, така че моля ви заемете места. Продължаваме с трансгранично преобразуване, сливане и разделяне. И думата има докладчика по досието. Госпожа Антея Макинтайр, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Извинявам се предварително за гласа си. Имам малко проблеми. Надявам се много да не ви дразни този факт. Разполагаме с становище по доклада, както ви е известно. Бих желала да започна с следното. Законодателството като момента всъщност е много различно в между държавите членки, което води до правна несигурност и разбира се обезкуражава предприемачите за подобни трансгранични действия. И ние желаем, разбира се, да направим нещо по въпроса. А именно, все пак, законодателството по някакъв начин да бъде уеднаквено между държавите членки, особено когато става въпрос за трансгранично сливане. Обедена съм, че тези правила трябва да бъдат единни, прости, ясни и лесно да се прилагат. По този начин ние ще насърчим мобилността и ще насърчим предприемачите, включая и работниците, разбира се, и техните права да бъдат защитавани. Ако правилата не са ясни или трудно се прилагат, то това, което ме притеснява е, е, че държавите членки е много по-вероятно да тълкуват правилата по различен начин и съответно но да ги прилагат е, по различен начин, което ще доведе до по-голямо разделение на вътрешния пазар. Затова е много важно ние да предложим адекватна защита за предприемачите, включая и техните работници, и по този начин ние да предложим мерки, с които да се борим по-ефективно с фиктивните фирми, които всъщност са навсякъде вътрешния а, пазар. И а, в никакъв случай тези мерки не бива да бъдат а, възпиращи и а, да попречат на честните предприемачи за разширяване на техния бизнес. Ние можем да подобрим информирането, консултирането и съответно да укрепим правилата на, правата на работниците. Според нас тази директива би следвало да бъде в пълно съзвучие с действащото, добре функциониращо законодателство. Когато изготвях становището, се опитвах да запазя реализъм относно това, което е възможно да се постигне в обхвата на директивата. Първоначалната цел на директивата е именно да работи, всъщност е в промощите на нашия комитет и си дадох сметка, че има доста сериозна подкрепа за разширяване на директивата и да обхваща всъщност различията на компаниите и на дружествата. И е възможно това да се направи на европейско ниво. Обедена съм, че тази идея ще може да бъде подкрепена, но не вярвам, че тази директива е най-добрият инструмент именно за въвеждането на подобна идея. Така че по-скоро тук да можем да обсъдим въпроси относно разширяването на обхвата. Не смятам, че това е необходимо. По-скоро е, трябва да насочим вниманието си върху един по-задълбочен анализ. Очаквам, разбира се, с интерес дискусиите с моите колеги и се надявам ние да представим специфични мерки и в случай на сливане, държавите членки да могат да изискват или да изготвят един задълбочен анализ, оценка на а, фирмите, ако съществува подозрение, че съответните предприятия заобикалят законодателството, например в случая с фиктивните фирми. Важно е държавите членки да разполагат с общи насоки. Това ще помогне на компетентните органи за изготвянето на подобни анализи. Имайки предвид управителните доклади и докладите в случаи на трансгранично преобразуване, сливане и разделяне, аз предлагам по-прости правила а, за работници и а, фирми. И, както казах, това предложение би следвало да бъде в съответствие с вече добре работещото законодателство за информиране и консултиране. Имам предвид общата рамка за информиране на работниците. Това е директива 2014 от 2013 година за трансграничните предприятия и директивата 38 от 2009 за работническите съвети. Така че аз очаквам а, с нетърпение а, предложенията на докладчиците в Сянка и сме отворени за всички допълнителни изменения. Благодаря за вниманието ви. Thank you very much. Now I will... Благодаря ви. Сега докладчици, думата имат докладчиците в Сянка. Господин Чаба Шовор от НП. Okay. Thanks, now it's working. Despite the crucial role freedom... Благодаря ви. Това досие играе ключова роля – установяване на а, свобода за установяване, сливане и разделяне в а, а, вътрешния пазар. До момента се натъкват предприятията на сериозни а, пречки. Така че, за да а, насърчим развитието на единия пазар ние се нуждаем от ясни правила, които се прилагат лесно. А, надяваме се това предложение да насърчи трансграничната мобилност, както за предприемачите, така и за работниците. Що се отнася до справедливото участие, е важно да се отбележи, че не всички държави членки разполагат с подобна система и а, правилата се различават много между държавите членки. Аз вярвам, че няма основания да се налага допълнителна тежест върху предприемачеството, ако не е необходимо това и не се е показало на практика. Смятаме, че а, още повече трябва да бъдат упростени правилата и да се избегне дублиране. Очаквам работата с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря ви, господин Детиен, социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчицата Макентайр и за нейното становище. Очаквам нашето сътрудничество и, и дискусиите. Смятам, че а, този доклад е много добра основа. Предложението на Комисията за трансгранично преобразуване, сливане и разделяне предлага така доста различно тълкуване на правата на работниците, както и за прилагане на тези дейности. В никакъв случай тези процеси не бива да бъдат, да бъдат за сметка на работниците. Много неща могат още да бъдат направени, що се отнася до правото на участие в целият този процес. Повече от 50 000 европейски граждани се възползват от Европейското акционерно дружество, но за съжаление участието, правото на участие се заобикаля. И а, всъщност работниците са сериозни притеснени, защото фирмите могат да се изнесат от тяхната страна. Солидарността, разбира се, има своето място в Европа, особено член 86 в първоначалното предложение за директива. Смятам, че трябва наистина сиротно да бъде променен и подобрен. Комисията смята, че е предложила балансиран текст. Въпреки това смятам, че предложените правила ощетяват работниците. Възможност, например, за замразяване на права за на социални права на работниците, според нас е недостатъчно И това не бива да се допуска. Преобразуванията в трансграничния контекст а, са представени в много общ характер и а, правото на решение на работниците е изключено напълно. Искам да питам комисията защо. Нуждаем се от по-голяма защита. Предлагат се тук 3 години. А, докладчицата Евелин Рекнер в комисията а, Юри предлага 10 години, което според мен е много по-адекватно и мога да предло... подкрепя това предложение. Друг въпрос, който трябва да обсъдим, това е прага за броя на работниците. Прага, от който тази директива ще се прилага. А, това, което се предлага тук е твърде много, твърде високо. Така че ще обсъдим този въпрос. И идеята е, разбира се, да се защитават правата на работниците в Европа. Така че ние можем да изчерпим средствата, с които разполагаме, за да излезем в крайна сметка с едно добро становище, което защитава правата на работниците. Нашата дългосрочна цел би било да бъде рамкова директива за от включване на работниците в предприемаческия процес. Това е, разбира се, един дълъг процес, който означава повече, по-голямо укрепване на тарифното договаряне. Защото трябва при всички случаи да се борим с тези, които желаят да нарушават или да не спазват правата на работниците за участие в процеса на управление. Благодаря ви. Не виждам някой да изжелая да се изкаже от Алда, Гуе, Зелените, Свободна Европа, е ЕНФ. Никой? Така че, госпожо Юнгериус, вие... А, вие не желаете? Ами, тогава се обръщам към комисията. Много благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Позволете няколко думи. Всъщност, исках да започна, казвайки, че действително, както всички оратори до сега казаха, действително целта ни, предложението което направихме, беше двояко от една страна. Да предоставим на дружествата инструменти, с помощта на които да се преструктурират, да се движат през граница, а от друга страна да защитим онези, които имат нужда от защита или закрила. Съвсем ясно е, е в вашата комисия, че проявявате именно е, загриженост към служителите. Това се подразбира. Така че имаме наистина всеобхватни консултации, оценка на въздействието, за да можем да подготвим предложение, в което можем наистина да примерим тези цели. И бих се ограничила в изказването си само до упоменаване на това, което ние предлагаме във връзка с консултацията и информацията. Наистина изключително важно е това за вашата комисия. Какво предлагаме? Не а, приоткриваме колелото, залагаме на съществуващото в европейското законодателство относно Европейското дружество и през граничните сливания, но след като изслушахме е, информацията, мненията във връзка с проведените консултации и допитвания, разбираме, че има какво да се желая вече аспекти, които бяха споменати до сега от и господин Детен социалисти и демократи. Ние се опитваме да отидем отвъд онова, което вече съществува в достиженията на европейското законодателство. Например, Прага във връзка с е, националните прагове, е, които дават възможност за участие със съответните норми, които се пред предвиждат да бъдат задействани. Това е заложено в предложението. Също така, укрепване на преговорите. Това е елемент, на който също залагаме, също стъпвайки върху съществуващите законодателство. За три години сме изградили предложение, за което дружеството не може да предприеме последващи действия, за да може да се изплъзне от мерките за участие на служителите тук става въпрос за законодателството за сливания, да, но искам и да подчертая, че след 3 години, що се отнася до участието и правата за участията, няма да изчезнат, но има съотношение е, между предложението, което се прави за, изр... за е, решение, т.е. тригодишния годишния период – във връзка с блокирането на следващите действия от страна на дружеството. Искам да спомена и съществуващото законодателство за консултация и информация за служителите. То не се засяга и това се уточнява в предложението. По този начин, според нас, сме заложили за създаването на един пакет, който ще даде да възможност наистина служителите да участват а, пълноценно в презграничните преобразования, сливания, разделения, там когато наистина въпросът е деликатен. И благодаря на комисията накрая за това, че толкова бързо се заехте с този въпрос. Наистина ще бъде прекрасно, ако може да се регистрира напредък по досието, така че наистина нормите да доведат до реално действие по места. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата и на докладчика. Желаете ли да добавите нещо? Да, съвсем накратко. Бих желала да благодаря на колегите, на Микал, Майкъл Дентиен, Наистина очаквам с нетърпение да работя с вас. Съгласна съм с господин Шогор, че наистина не е нужно да залагаме правила там, където нямаме нужда от тях. Очитам казаното за трите години от страна и на комисията. Много интересно наистина е това предложение и мнение. Не бива да забравяме, че става въпрос за директива, минимални стандарти, т.е. И всички държави членки могат да добавят към тези норми. Може би ще има някои обстоятелства в някои държави, където ще бъде необходимо допълнително уточнение и яснота. Няма да можем да приложим е, на микроуправленско ниво регламенти. Наистина, това е директива. Трябва да го имаме предвид. Трябва да постигнем нещо, което наистина ще в крайна сметка доведе до полза за служителите. Благодаря. Благодаря. Е, ще продължим след 10 минути. Сега ще направим почивка от 10 минути. Благодаря.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

Добър ден, колеги! Предлагам да започнем с дискусията, която ни предстои все още, след което ще продължим с гласуването. И така, докладът, който ще разискваме за заетост и социални политики в еврозоната, докладчик е господин Хетманд. Но тъй като Ной не е тук днес, госпожа Зословска ще го замести. Днес се разискват измененията, които се предлагат. Заповядайте, госпожо. Е, е, Благодаря. Първо, моля да приемете извиненията на нашия колега Кшиштов, който не може да е днес тук, просто не успя на време. За това пред... ще прочета а, неговият доклад, който е на полски език. Уважаеми дами и господа, най-напред бих желала да ви припомня, че тази комисия за първи път през тази година е водеща комисия. Ние работим върху този доклад за политиката по заетост и социалната политика в еврозоната. Несъмнено, въпроси по заетостта и социалните въпроси са част, основна част от економическата политика, тъй като те също са важни за развитие и за растеж. Сега конкретно по доклада. 159 изменения бяха внесени, много от тях са важни и те са наистина имат своя принос към доклада. Но не всички теми, всички предложения, разбира се, можеха да бъдат включени в доклада, тъй като все пак ние подлежим на някои ограничения. За какво става въпрос във всички тези изменения? Първо, повдига се въпроса за безработицата, бедността и различията между държавите членки. Какви важни действия можем да предложим? Първо, борба с бедността и социалното изключване. И бих желала да подчертава колко е важно да се стигне до компенсация до баланс между личния и професионалния живот. Особено да подпомогнем онези, които дълго време са били без работа. Особено трябва, разбира се, да се направи един добър анализ на ситуацията в на държавите от еврозоната. От друга страна е важно да се подчертаят също така и положителните насоки в определени области. Това са тенденции, които следва да бъдат идентифицирани и коментирани. В много от предложенията се виждат, разбира се, политическите различия между отделните групи, но това е нормално. Благодаря. Thank you very much. We go now for... Много благодаря. И първо започваме с докладчиците в сянка от името на социалисти демократи, господин Хави Лопес. Благодаря, госпожо. За втори път взимаме думата тук в нашата комисия по тази тема. Има изменения, които предлагаме. И бихме желали отново да повторим, че бихме желали да се възползваме от годината, с която все още разполагаме, за да можем по ясни да станат текстовете и нашите идеи в хода на този мандат. Искаме да подчертаем капацитета на комисията и на парламента да развият тези политики и мерки по-конкретно в рамките на социалния стълб. Искаме освен това да подчертаем необходимостта да се опитаме да се борим срещу разликата, неравенството между половете, което дестабилизира както нашата економика, така и нашите институции до известна степен. Бихме желали това да бъде включено в доклада във връзка с европейския семестър. Този семестър е изключително значим, защото за първи път през последните три години всъщност ние вече започваме да ставаме свидетели на някои тревожни елементи, които възникват в економическия цикъл – фактори, които по-рано позволяват през последните три години да има растеж, обаче сега наистина не ставаме свидетели на същото. Например, цената на нефта, експанзивните политики, много ниски лихвани проценти и проче, според някои от данните, с които разполагаме. Мога да цитирам. Растежа и потенциала за растеж, на който станахме свидетели през последните три години, се намалява и в този контекст изключително важно е да насочим вниманието си към социалното измерение, към заетостта, условията за заетост и въздействието върху обществата. Благодаря, госпожа Макентайр. Благодаря. Нашият е, докладчик сянка е Урики Требесиус, която моли да бъде извинена, че не може да бъде днес с нас, но от нейно име благодаря на докладчика за работата по досието, както и за е, проекто компромисите, които разбирам, че ще бъдат разисквани утре преди обяд на заседанието на глачиците по в сянка. ЕКР е като цяло подкрепя подхода, който се предлага и компромиса във връзка с преембюла. Не виждаме сериозни проблеми. ЕКР обаче има известни притеснения във връзка с текстовете по отделните параграфи и предложените компромиси, особено 10 и 12. Без да навлизам прекалено подробно днес е, по текстовете, един конкретен проблем е във връзка с гъвкавостта и клаузата. Това е 12-ти компромис. За да може да се изиск... Е, засегне тази клауза, трябва да бъдат спазани конкретни изисквания. Никой от тези области за реформа, които обаче са упоменати тук, изпълнява тези изисквания. Например, реформата трябва да бъде голяма трябва да води към дългосрочен, голям положителен бюджетен резултат и трябва да се изпълнява. Освен това, срещаме проблеми с текстовете и езика, който се използва в 17, 19 и 20 параграф съответно. Но докладчика в Сянка е на мнение, че утре може да се намери разрешение на този аспект. заключение ЕКР подкрепя общата насока на доклада и очакваме с интерес да намерим общото между нас, за да можем да подкрепим доклада като цяло. Благодаря. Think... Благодаря. Мисля, че няма никой от АОДЕ, така че преминаваме към зелените. Госпожа Ламбер, госпожа Кунева не е тук. Заповядайте. Да, благодаря. Наистина, носим вина за доста голям брой от измененията, които са упоменати от докладчика също така, но имайки предвид е, компромиса, е, компромисите стъпват на много солидна основа, поне според нас. Вече се повдигна въпроса за общите економически условия, но разбира се, какво правим с парите, които използваме, как по-добре можем да ги използваме, за да намалим неравнопоставеността е друг въпрос. Ако неравнопоставеността се разраства, това е очевидно един проблем, що се отнася до социалния аспект на семестера. Една от областите, което обръщаме внимание сега в нашите изменения, е проблема свързан с по-възрастните служители и работници, защото виждаме, че значителен брой хора излизат рано от пазара на труда тук става въпрос за дискриминация във връзка с възрастта, а не техен избор. И много от работата, която сме извършили до сега във връзка с адекватните пенсии, например, голям риск за бедност и разликата, която се получава в плащането между половете са сериозни проблеми. Наистина тези измерения са много важни. Редица изменения също така насочваме към достъпа към, до публичните услуги в съответствие с препоръката във връзка с активното участие в пазара на труда. Мисля, че нашите правителства наистина трябва да помнят онова, което са обещали преди известно време. И въпроса с а, политиката на сближаване, последователност, стълба социални права. Всичко това е изключително важно за нас, както и въпроса за диалога в гражданското общество. Така че в рамките на целия този процес социалните партньори наистина, може би много добре могат да бъдат визирани и трябва да се има предвид това. Надявам се, че ще можем да продължим в тази посока. Много се радвам, че има конкретните предложени е, изменения. Това е добра основа за нашата работа. Благодаря. Благодаря, Джейн. И с това свършваме кръга докладчици в сянка. Дали други колеги биха желали да вземат отношение? Ако не, е, давам думата на вас, госпожо Гословска. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за всички изказвания от страна на докладчиците в Сянка. Даваме си сметка, че в този доклад най-важен е социалния стълб. Това е свързано, разбира се, и с други теми, като равнопоставеност, социални права и така нататък. Важно е да бъдат приобщени и включени всички социални групи. Искам да благодаря за откритостта на всички колеги и се надявам да постигнем един добър компромис, особено на срещата утре, която ни предстои. Благодаря. Много благодаря. Позволете да ви кажа, че приемането в комисия се предвижда за 8 или 9 октомври. Гласуване в пленарна зала ще се проведе по време на второто съседание през месец октомври. Тъй като в 5.30 започваме гласуването, мисля, че разполагаме с още 10 минути почивка.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

Здравейте, колеги! Предлагам да продължим с днешното гласуване. Първото е становището по мобилизирането на средствата от Европейския фонд за приспособяване към глобализация по отношение на Нидерландия по име на гласуване. Did anyone? You all voted yes. We can close the vote now. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа за. Следващото гласуване по предложението за регламент, извинявайте, за приемане на писмо за Фонда за регионално развитие, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезиален фонд и така нататък. И тук има също няколко изменения. Изменение първо. За. Против. Мисля, че се отхвърля. Въздържали се? Нека още веднъж. За. Против. Въздържали се. Благодаря много. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Същото мнозинство виждам, затова явно се отхвърля. Изменение 3. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против. Нека проверим, моля ви. We close the vote now. Край на гласуването. Изглежда е отхвърлено. И гласуваме по писмото след измененията за електронно. Добре, нека го направим електронно. Начало на гласуването. Всички гласуват. Край на гласуването. И определено е прието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 Приема се. 72 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74 за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се приема, но ми се иска да проверим електронно. And we now close the vote. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. За. Против. Въздържали се. Коментар без микрофон. 21, разбира се. 21. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 84 за. Против въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се. Струва ми се, че го приехме, но нека проверим. 5. Let's check. And we are now closing the vote. Край на гласуването. Приема се. 86 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се. Искам да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 92 се оттегля. 93 за, против, въздържали се. Струва ми се, че го приемаме, но нека проверим. Край на гласуването. Да, действително. Прието е. 95 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Close the vote. This is rejected. Край на гласуването. Отхвърля се. In favor. 97. За. Против. Отхвърля се. 98. 98 за. Против. Въздържали се. Мисля, че приемаме, но нека проверим. Yes, 98. Да, 98. Край на гласуването. Да, приема се. Компромис 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. Всички гласували ли са? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 24 за,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 Изменение 59 за, против, въздържали се. Не е ясно. Нека проверим. Начало на гласуването по изменение 59. Край на гласуването. Приема се. И проекто доклада след всички изменения, нека гласуваме електронно за него. Край на гласуването. Приема се. Следващото гласуване. Проекто становище по защитата на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза. Две устни изменения ще има. Ще ги спомена когато стигнем до тях. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Мога ли да повторя? Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 85. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Изменение 101. Това е разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. close the vote now. Край на гласуването. Приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Извинение 9. 9 и 108. За, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се. Нека да повторим. За, против, въздържали се, приема се. Нека проверим. Проверка по компромис 15. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се действително. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компром... 122 е, изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11. За, против, въздържали се, трябва да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Кое беше това? Приема се. Сега 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, трябва да проверим. 124 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 125 за, против. Нека проверим и това. Моля ви, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 126 има устно изменение към него. Ще го изчета. В тези заседания докладващото лице трябва да има право да бъде придружено с представител по техен избор. Представителя на работника и служителя е задължен да запази информацията поверител... с поверителен характер. Има ли възражение? Няма. Гласуваме. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 128 за. Против. Не ми става ясно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9 за. 10. Повтаря се председател. Поправя се председателката за. Против. Въздържали се. Приема се. We move to 131 in... 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, трябва да проверим. 132. Начало на гласуването. Mm, we close the vote. And it is rejected. 133. 133. Две части гласуваме. Първа част за, против, раздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Да, предпочитам да гласувам електронно. Не бях сигурна за колко са въздържалите се. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, приема се. 134 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но предпочитам да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 135. За. Против. Въздържали се. Приема се. 136. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля. Да, отхвърля се, но, но нека да Нека да сме сигурни и да проверим. Край на гласуването. Действително отхвърля се. 137. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е на границата. Нека да проверим и това изменение. Край на гласуването. Действително се отхвърля. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Отхвър... А, приема се. Uh, Изменение 165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 И сега отиваме към изменение 185. За. Против. Въздържали се. Приема се. 189 за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но трябва да проверим електронно. And we close the vote. Край на гласуването. Действително се отхвърля. 190 изменения за. Против. Въздържали се. Трябва да го проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 191 за против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 193 за. Против. Въздържали се. Приема се. 194 против, въздържали се. Трябва да проверим. Начало на гласуването. На гласуването. Действително приема се. 195 за, против, въздържали се. Отхвърля се 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 се е отеглено. 198 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема, но нека да проверим. Now close the vote. It is rejected. Хвърля се. 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 200. За. Против. Въздържали се. Приема се. 201. По 201 имаме устно изменение, което заменя думата Shell с May. Не държавите членки трябва, а може да въведат и малко по-късно в текста също се казва не е шел. и STAP. Трябва да създадат система за отчитане, а може да създадат система за отчитане. Някой възразява ли срещу това предложение? Гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. This was 201 with the oral amendment. Това беше 201 изменение с устното изменение към него.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 Отхвърля се. 29-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за. Против. Въз... Нека да проверим. 31. Отхвърля се това изменение. 32. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 16. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 1. За, против, въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против. Мисля, че трябва да проверим. Начало на гласуването. Да, отхвърля се. 51 за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 and we close the vote. And it is rejected. Хвърля се. 59 за. Против. Мисля, че е същото мнозинство, но нека електронно да пробваме. Да видим. And we close the vote. And it's rejected. Отхвърля се. 60 за. Против въздържали се, отхвърля се. Второ, а извинете, 61 за, против, въздържали се, трябва да проверим и това. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 62. За. Против.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 И сега гласуваме електронно по цялото. Благодаря. and it closed the vote and it is adopted. Приема се действително, да. And with these colleagues we conclude the... Това, колеги, приключихме нашата работа днес. Приключихме работата. Много ви благодаря.